Goed, collega's. Ik stel voor dat we onze werkzaamheden... Eh, Уважаеми колеги, предлагам да продължим нашата работа. За е, Онези, които не можеха да бъдат е, в залата по-рано, е, мога да кажа какъв е резултата. 17 за, 4 против и 2 въздържали се относно господин Лена, избора му. Е, и сега моля това да е, бъде записано в доклада от госпожа Аяла Сандеринес. И сега Продължаваме към пета точка. Освобождаване на съвместните предприятия. Господин Рюбик е докладчик. Но разбирам, че в момента той участва в гласуване в комисия ИТЕ, но господа, госпожа Гресле ще започне представянето на доклада. А господин Рюбик може би ще дойде малко по-късно и ще се включи в разискванията. Така, първо ще дам думата на Сметната палата. Имаме двама представители. Марк Крисп, директор и завеждаш отдел господин Бюдих. Кой ще говори? Не знае къде сте в залата, господа. Аз съм първия, Марк Крист, кой, когато назовахте. Добър ден, господин председателю, добър ден на всички е, членове на комисията. Както знаете, мандата на съвета е, изисква от нас е, да подготвяме докладите два на годината, надежност и законност съответно и всяко съвместно предприятие подготвяме този доклад. За 2012 година също така има и наблюдение в четири области. Изпълнение на бюджета, системи вътрешен контрол, работа на вътрешните одит и наблюдение права интелектуална собственост. За първи път, е, надявам се, сте имали възможност, ме представили доклада. Е, това е един сходен документ, който за първи път подготвихме и за агенциите. Така че в един единен е, документ да може да запознаете с аспекти, свързани за всички предприятия имайки предвид процедурите за оценка, надзор, е, вътрешни системи, съответно е, операциите на е, съвместните предприятия са анализирани. По този начин ние представяме всичко, което е постигнато от външния одит. Разбира се, последващия одит е от изключително голямо значение. Що се отнася до становището, има и съответно становище за всички съвместни предприятия. По отношение законността и редовността има мнения а, за всичките инициативи чисто небе и всички останали чист транспорт и технологии. А сега по отношение на трите предприятия, а именно съвместна инициатива за инотивни лекарства, Артемис Ениак. Можем да кажем, че е над 2% съответно при анализа грешката, що се отнася до Артемис и ЕНИАК, информацията, с която разполагаме по отношение изпълнението на последващия одит не е достатъчен за нас, за да можем да стигнем до заключение дали ключовия контрол работи ефективно. Направили сме и други наблюдения, които са важни, но не непременно променят становището на, на палатата за някои от съвместните предприятия, например Clean Sky, трябва да подобри своята система по отношение документите, процедурата на обществените поръдки. Всичко това е описано в съответните документи приети. А Артемис, Ениак, Клинскай и ИМИ. Не се очаква от тях да се включат тези а, разпоредби във връзка с вътрешния одред. А пък седмата рамкова програма създава система за докладване по отношение на а, анализ и разпространяване на резултатите научната дейност с Сметната палата може да направи и някои наблюдения относно синтеза. Призовава се внимание относно разходите, свързани с изграждането с 2010 6,6 милиарда евро. След това има анализ който сочи, че има някои отклонения и не са а, правени добри разходите. 2019 милиона евро. Благодаря на всички. Ние сме на ваше разположение, разбира се, ако имате конкретни въпроси. Eh, Много благодаря. Желая ли вашия колега думата? Не. Госпожа Гресле, желаете ли първо да вземете думата или първо да дам думата на съвместните предприятия? Може би първо съвместните предприятия да вземат думата. joint undertakings één uh, voor één afgaan, stel ik voor. Предлагам uh, да разгледаме едно по едно съвместните предприятия. Къде сте, господа, в залата? Благодаря. Добър ден малко като на телевизионно шоу, не знаем къде са актьорите. Откъде започваме? От ляво или от дясно? Yeah. Много моля, кажете кого представяте. Благодаря. Може би по-добре в левия микрофон да използвате. Благодаря. Аз съм изпълнителен е, директор на е, инициативата съвместна е, инициатива «Инновативни лекарства. Ще започна с благодарност към Сметната палата. Виждам, че след 4 година и половина действие вече сме стигнали до едно ниво на зрялост в подготовката на докладите и Сметната палата изключително много ни помага в тази насока. Сега, съвсем накратко, по отношение на грешката 2%, което а, бе отчетено. Първо, този проблем беше засечен и от нашите вътрешни системи за контрол преди наблюданието, което бе направено на сметната палата, което показва, че нашата вътрешна система за контрол е много ефективна. Кои са основанията за това? така че а, трябва да отговорим нали, на този въпрос. На първо място типа бенефициери. Тук става въпрос за редица ползватели, които не познават всъщност европейските правила. Големите дружества познават но пък те не могат да получат финансиране в рамките на нашата инициатива. А що се отнася до новите малки средни предприятия или академични екипи, които работят, за правилата все още са доста непознати или трудни за работа. Какво направихме по този проблем? Предприяхме няколко мерки, за да се намали този риск, за да можем да намалим процента грешка. Например, насоки разработихме, насочени за бенефициерите, които редовно усъвременяваме. Раздаваме тези насоки на специално разработени семинари. Имаме повече от 100 одита с днешна дата проведени, а също така и изпълняваме също така действия във връзка с възстановяване на средства неправомерно а, а, използвани, а също така имаме и последващ контрол. И по този начин правим нужното за намаляване на човешката грешка. Нещо друго доста ефективно предприяхме и с тези мерки намалихме всъщност нивото до 3,6%. Докъде стигаме? Ние успяваме да е, финансираме и да управляваме този процес със съответното ниво контрол, това е позицията на е, изпълнителните директори и органи. И наистина много е важно да направим нужното, за да гарантираме, че европейските средства се разходват в интерес на всички, а именно разработване на иновативни методи за лечение на големите е, тежки заболявания. Искам да подчертая, че миналата година ние успяхме да използваме всички средства, е, които бяха заделени за нашата инициативата, 99%, както в ангажирани средства, така и в плащания. И наистина е нещо много важно. Ние стартирахме тази година уникален проект, свързан с заболявания и 14 фармацевтични компании се е, съгласиха да работят съвместно с представители на академичните кръгове и малките и средни предприятия. И имаме подобни а, начинания и в а, областта на а, антибиот тичната резистентност, която знаете, че убива а, хиляди граждани в Европейския съюз. Е, ежегодно. Мога да кажа, че нашите грижи в областта на здравеопазването са много големи. Например, в САЩ се опитват да повторят нашите мерки, което ние предприемаме с ваша подкрепа, така че ние ще продължим да работим в партньорство по този начин. Благодаря за вашето внимание. Е, е, Благодаря ви. Това беше много интересно. Благодаря за тази информация, която ни предоставяхте. Сега следващия оратор, представляващ ЕНИАК. Има думата. Благодаря, господин председател. Um, my name is Mark Junior and I represent the ENIAC joint undertaking. Uh, I would like first of all to apologize because our uh, executive... Благодаря, аз представлявам ЕНИАК. Нашият изпълнителен директор няма възможност да бъде днес тук, е, така че аз ще направя според възможностите си опит да ви представя а, нашето а, съвместно предприятие. Първо да споделя с вас най-новата информация. Приключихме програмата, по която работим, FT7, преди няколко седмици. И с радост може да съобщим, че сме освоили 74% от средствата по бюджета. Подбрали сме 63 проекта. И също така използвахме част от средствата за оперативни нужди и сме спестили една част от полагащите ни се средства. Общо Става дума за 2 милиарда и 900 милиона сума, която беше много добре посрещната, както от представителите на промишлеността, така и от страните членки. Кои са участници? 24% са големи фирми, 45% малки и средни предприятия и 21% академични и научно-изследователски институции. А това е най-новата информация, която исках да споделя с вас. Сега, относно доклада на Сметната палата. Много сериозно взехме предвид резултатите от последващият одит, експост одитът на Сметната палата – от, отчитаме а, наша тристранна структура от една страна в Европейския съюз, страните членки, 23 страни членки в отчатата в някаква в момента и разбира се представители на промишлеността. Имаме регламент за финансирането. А, и а, делегираме експорт аудита и контрола на страните членки, които участват. Защо правим това? Защото аудитът, ако го извършваме ние, тогава би трябвало да се придържаме към 23 различни набора от правила в 23 страни членки страните членки участват с финансиране и много повече, отколкото ние внасяме в програмата, така че е редно е те да се извършват одита сами. През 2012 година започнахме нови мерки за контрол и проверка. Миналата година избрахме представителна извадка проверихме 61 транзакции. Наред с това, имаме система а, за одит, имаме процедура с която проверяваме валидността и съдържанието на одитите от страните членки и обсъждаме а, тези резултати с а, Сметната палата и Вътрешната служба за одит на комисията и възоснова на това формулираме насоки. Ето до тук сме стигнали с експост одита, господин председател. Благодаря. А, а сега за Артемис, господин Фостер. Господин председател, най-напред искам да благодаря на Сметната палата. Нашата работа с тях е, ни позволи да създадем един доста сложен механизъм. Механизъм на финансиране, който е в основата на нашата работа. Разбираме много добре опасенията на Сметната палата, но искам да ви уверя, че ние работим заедно с Сметната палата и с страните членки много, много тясно сътрудничество, съгласно принципа на субсидиарност. Регламента на съвета изисква това от нас. Така че заедно с Сметната палата се опитваме да намерим компромис. ние работим за да приобщим всички различни подходи, с които трябва да работим. Имаме и някои забележки по отношение на изпълнението на бюджета. Планът и очакванията на промишлеността за 2008 година, когато ги получихме, не знаехме, че ни предстои такава сериозна финансова криза, че ще има мер... строги мерки за економия, економии, които ще ограничат до голяма степен участието на страните членки. И е, това е пряко свързано с е, средствата, които предоставят страните членки. Това много сериозно засегна начинът по който ние изпълняваме бюджета. Но в края на програмата все пак успяхме да инвестираме повече от 1 милиард евро в проекти, които имаха конкретна полза за иновационният капацитет на Европейския съюз. Друг въпрос, който се споменава, това са забавенията в изпълнението на бюджета. Пак трябва да кажат, не можехме да предвидим през 2008 година какво ще стане след това. Имаше проблеми с финансирането на отделни страни членки, което доведе до забавяне на изпълнението на общия бюджет. Ние работим заедно с комисията и страните членки, за да преодолеем тези трудности. С това ще приключа. Благодаря. А, а сега госпожа Греслер, която замества господин Рубик. Но не, виждам, че господин Рубик е тук. А Давам му думата като докладчик. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, защото по същото време се гласува същата тема в ИТРЕ. ИТРЕ се грижи за бъдещето, ама и ние се грижим за бъдещето, тъй като финансовата отчетност е изключително важна. Благодаря изрично и на Сметната палата защото а, целта и не беше преди всичко да повиши процента на грешката, а да а, действа превантивно и да и, и информира своевременно нашите съвместни предприятия как да поправят евентуалните си слабости. Така че а, Сметната палата извърши обективен одит, но от друга страна самите смесени, съвместни предприятия осъзнаха, че има какво да се подобри при тях. Още повече, че сега имаме и нови предпоставки. Трябва да подчертаем, че бюджетните кредити за плащания и за поети задължения трябва да се използват като инструмент много по-ефективно. Ние като бюджетна комисия, разбира се, трябва да проверяваме всяко евро. Но от друга страна, наистина има бюджетни кредити и заплащания, които не са използвани и след това критиката е към нас, защо сме ги разрешили, защо сме ги одобрили, след като няма да бъдат използвани. Значи в това отношение трябва да има подобряване на дейността, също и е, да се намалят сроковете при реализирането на проекти. защото тъкмо по отношение на проектите обикновено няма за кога да се чака. Но общо взето мога само да поздравя нашите съвместни предприятия. Те доказаха, полезността на своето съществуване за в бъдеще. се надявам отново да бъде така. Техните инициативи, които, които бяха в полза на малки и средни предприятия бяха много полезни. Знаете много добре, че в МСП са 80% от работните места. Eh, er Благодаря. Има ли и други желаящи колеги да се изкажат? Господин Ставракакис. Благодаря. Имам два въпроса по Артемис съвместното предприятие. Първо, предишните наблюдения Сметната си салата казва, че Предприятието продължава да реализира а, напредък, но е необходимо още работа по отношение на а, плана, свързан с а, преодоляване на а, възникнали бедствия. Какво се предприема в тази насока? Второ, по отношение на 50% свързани с разходите, както бе цитиране. Какво ще се направи 2013 година? И още един въпрос по този въпрос. И още един въпрос. Изпълняването на бюджетните кредити плащания е много ниско. 52% за 2012 година. До каква степен това се е подобрило в хода на 2013 година? Благодаря. Данки. u. Zijn нох er, колега eh, collega's die woord willen? Благодаря. Други колеги желаят ли думата? Така, в такъв въпрос моля отговорете на господин Стева Какис. По отношение на първия въпрос, що се отнася до сигурността, имате предвид плана свързан с хоризонталната дейност, по която ние работим. Сега същата инфраструктура се изпълнява от пет съвместни предприятия. Това е тема, по която говорихме миналата година. По втория въпрос, що се отнася и процент изпълнение, разходване на бюджета. А дейността, която се извършва в тази насока, е свързана с тясното сътрудничество с държавите членки, така че всъщност каквото те поискат и както те участват в програмата, от това зависи всичко, за да можем да имаме максимално ам, добре уредени административни процедури, които не създават пречки и поради тази причина имаше малка промяна, малка, но много важна, която подобри гъвкавостта относно взаимоотношенията с държавите членки и конкретните задачи, които ни се поставят от тях така че имаме по много по-добро взаимодействие миналата година и това има положително отразение върху, върху изпълнението на бюджета. Отговорих ли на въпросите ви, господине? Goed, uh, geen vragen meer. Willen de heren van de е, няма ли други въпроси? Тогава Сметната палата желая ли думата? Не. Рубих, да. Господин Рубик, не. В такъв случай позволете ми да благодаря на всички за вашето участие. Наистина много ни помогнахте. И очаквайте съответно освобождаването от отговорност. Сега продължаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Каденбах е докладчик. Специален доклад 10 от черта 2013 от Общата селско-стопанска политика, 68 член от регламента на съвета. От Сметната палата господин Финеси, Едвард Сфинеси е тук. Поглеждам към вас. Госпожа Каденбах, първо Сметната палата ли да чуем? Uh, Благодаря, господин председателю. Господин председателю, уважаеми госпожи и господа, членове на комисията. Госпожи и господа, първо, позволете да ме, е, представя своето извинение от името на Сметната палата, че не, мож, не можахме да е, присъстваме по отношение представането на доклада, а именно този, който отговаряше за доклада, но моля да ви уверя, че това всъщност не е проява на липса на интерес. Просто всички членове на Сметната палата трябва да присъстват, за да може да се извърши избора на председателя. В техно отсъствие, за мен е голямо удоволствие от тяхно има да представя доклада. И ще бъда съвсем кратък, тъй като госпожа Каденбах, докладчика от комисията съвсем изчерпателно е представил нашия, представила нашия доклад в работния си документ, така че ще се спре само на някои аспекти. Както знаете, схемата Едино плащане на плащ бе въведена 2003 година, основана на принципите на отделяне преките плащания от производството и опростяване по този начин на режима за плащане за селското стопанство като делегация от тези принципи, член 68 за конкретната помощ, специфичната помощ, позволява на държавите членки да разполагат с подобна помощ в конкретни обстоятелства като се създават форми за обвързана помощ, това е член 68, което се отделя от общото още ориентир на стълб 1, обаче целта му не е да се въведе повторно обвързване, а просто да се даде възможност да се дават конкретни решения на конкретни проблеми. В регламента се казва, че дерогациите се прилагат в ограничен смисъл и при ясно дефинирани случаи. Европейската сметна палата направи проверка дали всъщност този разпоредба в 68 член се привежда в изпълнение системно и съответно принципите, които са укрепени в съответното законодателство, когато това е необходимо, когато е съотносимо и дали има до удовлетворителни схеми за контрол относно изпълнението им. Сметната палата установи, че помощта, която се предоставя в рамката на 68 член. Това е част от много различни мерки, които са събрани на едно място с 6,4 милиарда евро за съответния период 2010-2013 година. Сметната палата установи, че рамката, която съществува в рамките на 68 член, се използва в съответно точно определени случаи. По този начин 68 член и неговото изпълнение прилагане съответства на принципите на разделяне от производството и опростяването и това беше недостатъчно обаче. Комисията има малък контрол относно а, всички тези аспекти и случаи. Държавите членки пък имат а, много голяма дискресия по въпроса комисията няма съответно възможност за правно действие. Държавите членки просто уведомяват комисията за тяхното решение. Мерките, които са въведени, няма достатъчно информация дали винаги са били наистина необходими и са относими и ефективни съобразно нивото на помощта. По-нататъка, по отношение недостатъчните цели и показатели, в крайна сметка ще представляват пречка към бъдещата оценка и въздействие от мерките. На последно място, съвета отразява слабости в административната система и контрола и това е, е, е известно бреме, което утежнява така или иначе съществуващите системи и е, още повече затруднява изпълняването на е, регламентите. Препоръките на Сметната палата са следните, повтарям. На първо място, специфичната помощ за конкретни селскостопански дейности трябва да се основават на ясно разбиране на разпоредбите 60 в 68 член и предоставянето на кава помощ трябва да бъде обоснована пред комисията и проверявана от нея. На второ място, за да може да се възприеме съответната пълна отговорност в системата на споделено управление, комисията трябва да играе по-активна роля при създаването на критериите, които управляват прилагането на мерките. На трето място, държавите членки трябва да демонстрират и да посочва, че всяка мярка за подкрепа, която възнамерява да въведят, е необходима, в смисъла, че е необходима и тя води до допълнителни ползи, възоснова на дерогациите, които съществуват, съотносима по отношение на е, начините на изпълнение, е, критерии и ниво на помощ и че удовлетворява критериите, които е, се изискват от финансово управление. И по-нататък, е, когато се въведат тези мерки, държавите членки следва да създадат е, подходяща система за управление и контрол и наблюдение, за да е, се създадат съответните разходи, за да могат да бъдат контролирани, да няма диспропорционални разходи и всичко това да бъде постигнато още на етапа на дизайна, за да може да се гарантира ясност и контрол по отношение изпълнението. Що се отнася до новата ОСП, която е приета и в контекста на конкретната подкрепа, която се предоставя в рамките на член 68. Тук всъщност има замяна с доброволната обвързана подкрепа, дефинирани в съответно членове 52-55 на новия регламент на съвета. Всички тези мерки са малко по-ограничени на пръв поглед, но още по-голяма правомощи се дават на държавите членки по отношение мерките за изпълнение. И както се описва в доклада на Сметната палата, възоснова на дискусиите, които които са водени, цитирам, тъй като списъка продукти и бюджета, който е, нали, ще се увеличава за конкретната помощ и условията ще завишат относно интерпретацията, която в бъдеще се дават на различните неясни мъгляви и концепции, свързани с трудност, особено имайки предвид основания економични, социални или екологични, повечето от обвързаните мерки може да бъдат да продължават да съществуват. Комисията от отговори на тази бележка със следното имайки предвид условията, които са създадени от комисиите, изключителна е отговорността на държавите членки да идентифицират онези сектори в селското стопанство, които срещат трудности и трябва да бъдат подкрепени. Така че прилагането на мерките изцяло ще зависят от решението на държавите членки. Обаче комисията също така посочи, че концепцията свързана с трудностите ще бъдат уредени с помощта на делегирани актове. Съветът, Сметната палата очаква именно това уточнение с голям интерес. Следователно, според Сметната палата в този контекст, имайки предвид следващия регламент, който ще бъде създаден от комисията относно прилагането на марките, препоръките на Сметната палата остават валидни. ще продължава Сметната палата да следи развитието на нещата след като се приемат тези актове. Благодаря. Благодаря от името на моя колега. Благодаря от своя име. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви, ако имате такива. Е, е, благодаря. А, сега ще дам думата на докладчика. Иска ли някой друг думата след това? Първо много благодаря за това, че Сметната палата изпраща свой представител, макар че лично аудитора не можа да присъства. Нямам какво да добавя. Намираме се в малко трудно положение. Има редица препоръки от Сметната палата, които за съжаление не могат е, е, които не могат да се приложат за бъдещата ОСП. В миналото сме имали до 113 препоръки за конкретни мерки. Беше много трудно те да бъдат изпълнени, а и е трудно да се докаже дали ще има допълнителна полза от проект, такива допълнителни проекти а и държавите членки са затруднени да дадат предписание конкретно за начините на проверка и одит на всеки един конкретен проект. Много е трудно и да излагаме аргументи в полза на заделянето на допълнителни средства, ако не можем да докажем ползата от тях. В този смисъл препоръките ви от точки 52 до 55 трябва да бъдат разглеждани в тази светлина. Надявам се, че нашето становище тук на комисията, моето становище и предложенията на Сметната палата ще бъдат отчетени от комисията, защото не не може да бъде цел на комисията да се възползва от член 55 и да отказва финансиране на проекти. За... Освен това е важно държавите членки да са информирани е, кои проекти се подчиняват на този режим. Благодаря на Ева. Благодаря, господин председател. Ако а, а, данните са верни, тогава а, аргументите в полза на член 68 изглеждат напълно приемливи. Но аз поделям позицията на Европейската комисия, според която финансовата подкрепа напълно отговаря на единната схема за плащане. Но трябва да се вземат предвид нуждите на секторите, които са изправени пред съвсем различни условия. Едината схема за плащане се използва в различни страни членки за държаване на проблеми, които не могат да бъдат решени с други механизми. При реформата на общата селско-стопанска политика, съвета и парламента се опитаха да променят изискванията на 68 член и в резултат беше постигната една много по-прозрачна схема, която позволи по-добре да се очертаят нуждите и действията на страните членки. И схема, която отговаря на принципите на международната търговия. Парламента като съзаконодател енергично защитаваше идеята за необвързани плащания и беше договорена система за недобвързани плащания, която намали е, фин линиите за финансиране от 9 на 1. А и това особено ще помогне на сектори, които са изправени пред економически трудности. Защото става дума за голям брой селско-стопански дейности. Чрез, при последната реформа на, на ОСП, стана ясно, че ние сега трябва да кажем кои дейности са подбрани, защо именно те са подбрани за отпускане на специални помощи. Искам да подчертая, че е постигнато споразумение между различни институции на Европейския съюз. И тук е необходимо да се направи компромис, защото някои сектори са изправени пред специфични трудности, които не могат да бъдат преодолени по друг начин. Очевидно системата има своите слабости, но всичко, това въжи за всички системи на О, ОСП. Но а, а, като се имат предвид а, последните приложения на комисията, ще имаме възможност да санкционираме страните, които допускат нередности. Благодаря. Искат ли представителите на Сметната палата да се включат? Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че е, Сметната палата трябва да предупреди законодателите за ограничителният характер на мерките, които се обмислят. Това става дума за мерки в бъдещата обща селско-стопанска политика – мерките и предпазните механизми, които бяха споменати, може би наистина са полезни, но трябва практиката да покаже как и доколко те са уместни. Благодаря. Аз сбърках, казва председателят. Имах намерение първо да дам думата на представителите на комисията от Генерална дирекция Агри. Имате думата, господине. Благодаря, господин председател. Аз съм Флавио Котони, ръководя звено пряки помощи в Генерална дирекция Агри на Европейската комисия. Госпожо Кавенбах, дами и господа, искам да ви благодаря за възможността да обсъждам с вас специалния доклад на Спетната палата, свързан с конкретната помощ което се отпуска съгласно член 68. Съгла... Благодаря на всички участници в този дебат и на госпожа Каденбах. През периода 2010-2013 25 страни членки решиха да използват възможностите на помощите по 68 член. Комисията смята, че прилагането на тази схема за е, конкретни подкрепи която предполага отпускане на обвързани помощи, не с нищо не пречи на общата си схема за отпускане на помощи. Това са 3,5% от националния таван, той е сравнително ограничен и съответства на изискванията на СТО. При положение, че разбира се сега, що ниво на производство се запази и не бъде увеличено в бъдеще. Комисията смята, че препоръките на Сметната палата са преди всичко отправени към страните членки. При сегашните законодателни рамки е изключително право на страните членки да идентифицират сектори, типове селско-стопански дейности, които трябва да бъдат подкрепени чрез помощи по силата на 68 член. Страните членки най-добре могат да определят своите приоритети в това отношение, да видят в кои региони или кои сектори имат нужда от подобна помощ. Независимо от това, ние напълно съзнаваме някои от слабостите на тази система в и ние предлаг, предложихме и с законодателите приеха нови законодателни рамки в порядъка на реформата на ОСП в бъдеще комисията ще предприеме необходимото, за да предложи усъвършенстване на системата, особено по пътя на доброволни обвързани помощи, които ще бъдат въведени с реформата на ОСП. Например, ще бъде е, изготвен списък от е, е, сектори и видове производство, които могат да получават подобен ни помощи ограничен процент за националните тавани и също така да се изисква одобрение на комисията, ако този процент надминава определено равнище. Страните членки, които искат да използват темата, трябва да уведомят комисията в кои сектори, региони или кои видове селски стопанства трябва да получат помощи и на какво ниво. Те трябва също така да обяснят по какви причини е необходима подобна обвързана помощ и за какви видове селки стопанство. Значи, това ще даде възможност за изключение от 8% тавана, 8% таван за националните селско стопанства не е необходимо да се посочват конкретни видове дейности или селско-стопански предприятия, за да се даде Аргум... трябва да се докаже, че е необходимо редовно снабдяване на преработващата промишленост. Предвижда се също създаване на общи рамки за мониторинг и оценка в сътрудничество с страните членки, за да може да се измерва а, начина по който функционира ОСП, а, включително и мерките по първи и втория стоп. Господин председател, предвижданите инициативи смятаме, че ще отговорят на, на препоръките на Общата палата, а Сметната палата, и ще окажат помощ на конкретни видове производства, сектори и стопанства, които са, са изправени пред трудности сега. А, всичко това се разработва в, в рамките на процедурата на делегираните а, а, актове и в момента нещата се обсъждат в групата по преките плащания. Благодаря. благодаря. Още един път съжалявам, че не ви дадах веднага думата. А госпожа Каденбах, искате ли да кажете нещо в заключение? Само а, да кажа на колегите, че до 28 февруари имаме време да допълваме доклада, така че ако се сетите нещо, моля обърнете се към мен. Благодаря такъв случай да приключим дискусията по тази точка от дневния ред. Предстои ни заседание на координаторите, но преди това искам да споделя нещо лично с Сърен Сондергард, доколкото чувам той ще ни напусне. Решил е в бъдеще да изпълнява важни задачи в националната политика в Дания. Доколкото разбирам, това е последното му участие като координатор в заседание на нашата комисия. Мисля, че мога да кажа от името на всички нас, че се радвахме да работим заедно с него. Винаги беше много приятно да се работи с вас. Вие а, осъществихте множество инициативи тук в а, нашата комисия. Винаги сте бил конструктивен. Жалко, че напускате Европейския парламент. Желая ви в а, датския парламент всичко най-добро. Да, заповядайте, имате думата. Тузен tak, тузен tusind за for, for е, har i min Благодаря за любезните ви думи. Аз бях член 11 е, години, е, депутат от датския парламент. Е, вече два мандата съм и член на Европейския парламент. Новата ми задача е отново да се кандидатирам за датския парламент. Знаете, че ние всички сме членове на нашите партии и в един момент трябва да вземем решение къде да продължим да работим. Благодаря ви за възможността да бъда част от а, вашата комисия. Много съм щастлив, че бях и а, депутат в Европейския парламент. Някои области от нашата работа са много трудни. Е, в а, други комисии, може би по-конкретно влизаме в отделните проблеми, но въпреки различните е, ни политически принадлежности, тук в нашата комисия винаги успяхме да стигнем до заключението, че средствата, които се разходват, средствата е, в на европейския денакоплатец трябва да бъде разходени по един изключително разумен начин. Е, много благодаря за е, изключително приятното време, което работих с вас. Желая успех на всички, които ще се кандидатират